Добро утро. Няма чукче. Should be a hammer. Okay, good morning. И пак добро утро, уважаеми колеги, добър ден на всички. Може ли да привлека вниманието ви? Преводачите и те имат уши, извинявайте. Моля, замете местата си. Мисля, че микрофона вече е добре. Моля, замете местата си. Благодаря ви, че сте тук. А, е, много се радвам, че мога да открия е, извънредното заседание на комисията. Е, искаме да приемем първодневния ред приемаме го. И сега преминаваме към комисията на, към извънредното заседание. Вие си спомняте, че Европейския парламент прие резолюция за програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ за личното личната свобода на гражданите на Европейския съюз. Приветствам членовете на нашата комисия и ще бъдем готови да си сътрудничим активно с други е, комисии, комисията по външни работи, Инта, които са а, комисии, които се занимават с, с проучването на програмата за наблюдение, на Агенцията за национална сигурност на САЩ. Също се отнася и за националните парламенти, които предприемат действия за изясняване на ситуацията с личната свобода на гражданите на Европейския съюз. След това ще минем към точка трета, която представлява структурата на дебата ни тази сутрин. Първо ще ви предоставя информация след председателския съвет от 4 юли. След това ще предоставим време за обсъждане, за размяна на мнение. След това ще попитам представителите на Генерална дирекция правосъдие и, в... и Генерална дирекция вътрешни работи, които да реагират на направените коментари. Също така ще дадем възможности на съвета да изрази позицията на съвета. Тази сутрин в съвета се провежда дискусии по същия въпрос, с които ще се занимаваме днес. И накрая ще очертаем някои мерки, за да се подготвим най-добре за изслушванията, които ще проведем скоро, непосредствено след лятната вакансия. И така, първо, на 4 юли имах честа да представя казуса пред председателския съвет. Бях е, поканен като председател на нашата комисия и ми беше възложено да е, проведем това изслушване. Председателски съвет е, единодушно подкрепи тази инициатива. Говорихме за сътрудничество с други комисии. Аз обмених е, становища с председателя на комисията АФЕТ господин Брок и следователно ние много се радваме, че тук може да превеждаме да приветстваме сред нас господин Салафранка, госпожа Гомеш и госпожа Нейц. Благодаря ви. Ще се създаде екип, който ще обедини всички заинтересовани служби на Европейския съюз, както и комисиите. След назначаването на докладчик и докладчик всяка, което все още не е направено и те ще подготвят работната програма. Приветстваме всякакви индикации от страна на политическите групи. Секретарията ще представи проект от дневен ред за заседанията, така и бележки. Докладчика и докладчиците в сянка ще представят работни документи по конкретни въпроси. А що се отнася до е, изслушванията, Комисията по Либе ще е, се съсредоточи върху публични изслушвания. Първото предложение е се отнася за, следващия, за следния списък лица или органи, които ще изслушаме. Първо представители на американските власти, на второ място комисията и председателството на съвета, държавите членки и обратна връзка от трансатлантическите групи експерти. Експерти също така по информационна технология, информационни а, IT технологии, Националната агенция за сигурност и така нататък, за да може да започнем подготовката най-ефективно. Предлагам да посветим първото такова изслушване на, евро, на американската програма и проблемите от правно естество, свързани с ФИС. Може да се поканят американския посланник в Европейския съюз, служители от Националната агенцията за национална сигурност които да очертаят правната ситуация, <clears throat> например експерти от ФИСА, представители, например, на EPIC и ACLU в, организа... в организации в Съединените щати. И в резултат на всичко това, това проучване би трябвало да доведе до констатации и препоръки, които ще бъдат обобщени в проекто доклад, който да бъде представен в пленарната зала до края на годината, ако това е възможно. В общи линии времето е много важен фактор. До края на годината, до края на мандата на нашия парламент трябва да имаме видими резултати, което означава, че трябва да направим всичко възможно да изготвим проекто доклад, който да бъде обсъден в пленарната зала до края на годината. Може да се възложат проучвания на експерти под формата на информационни доклади. Конкретна молба може да се отправи към отдела за определене на политиката за три коментари по следните теми. Първо, информация по американското законодателство и програмата Призъм а, <clears throat> също така информация по националното право и системи за масово наблюдение. Чували сме такива, за такива програми. Чували сме, че те се използват в Германия, Швеция, Франция и това са само примери на анализите, които биха могли да бъдат предоставени и които ще бъдат е, извършвани от е, отдела по определене на политиките, също така и е, делегация на комисията Либе до Вашингтон, която вече е планирана за края на октомври. Тази мисия ще бъде съвместно с комисията по външни работи, които също така планират да посетят Вашингтон към октомври, така че това ще бъде по същото време. Може да направим съвместна мисия с АФЕД. След като представих тази практична рамка на нашите дейности, позволите ми да споделя с вас няколко неща за приоритетните проблеми, които са свързани с установяване на фактите, събиране на информация от американски и европейски източници, определене на отговорностите, разследване на предполагаемите дейности, свързани с надзор от американските власти, анализ на вредите и на риска, оценка на въздействието на програмата, програмите за наблюдение. <clears throat> Също така разглеждане на основните правила, права извинете, на гражданите на Европейския съюз, правото на зачитане на личния живот, презумцията за невиновност и правото за ефективен е, е, правен надзор, също така правото на защита на европейските граждани, както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз, безопасността на Европейския съюз в ерата на изчисление в облак допълнителната полза и, и пропорционалността с размерността на подобни програми по отношение на борбата срещу тероризма, външното измерение на пространството за свобода, сигурност и правосъдие оценка на валидността на решенията за трансфер към трети страни. Всичко това е свързано с анализа на административните и съдебните мерки и схеми за сиране, предотвратяване на по-нататъчни нарушения а, защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз. А, ще се занимаваме с пакета за защита на данните. А, ще се занимаваме а, в този мандат на Европейския парламент и накрая а, мерки за справяне с нарушаване на сигурността, включително засилването на сигурността на информационните системи на институциите на Европейския съюз, на дипломатическите представителства на Европейския съюз, например в Вашингтон и други уместни институции на Европейския съюз. Казвайки това, бих искал да е, ви дам възможност вие да изразите становищата си по тези насоки. Благодаря ви, че изслушахте обобщаването на а, казуса, както го представих пред председателския съвет и аз мисля, че а, ще започнем с господин Коелю. Nós não devemos começar do zero. Мисля, че не започваме от нула. Всъщност искам да кажа, че това не е нова ситуация и не трябва да започнем от нула. Напротив, Европейския парламент е много добре осъзнава ситуацията. В 2000-та година и 2001-та година беше създадена първата комисия за казуса Ешелон и се оказа, че има мрежа от е, англоговорящи държави, включително Штатите, Канада, Нова Зеландия и Обединеното кралство, които обменяха информация и извършваха шпионска дейност в Европа. Тази комисия Ешелон, създадена в Европейския парламент, много ясно показа с изявление на свидетели, включително бивши директори на ЦРУ, че Северноамериканската машина за шпионаж се ре, преориентирала след свършването, след края на световната война, на студената война, извинете, към економически агенти. Европейския парламент по това време не а, продължи да спазва препоръките на комисията Ешелон, защото те бяха публикувани гордо по времето на а, атаката срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година щеше да бъде малко некомфортно, но това беше основата за анализа за случая призма. Искам да кажа, че не е нова ситуация. На времето системата Ешелон даваше възможност на мрежата да прихваща телефонни разговори, електронна почта, факс, телекс, както и подземни кабели, сателитни комуникации. Тя дава възможност на мрежата да анализира милион а, съобщения на половин час, т.е. 48 милиона съобщения на час. Говорим за 2001 година. Представете си как се е развила технологията за а, изтеклите междувременно години технологията е много по-удобна усъвършенствана. А, съгласна съм, съгласна съм с вас, господин председател, че трябва отново да разгледаме заключенията на този форум и да а, разгледаме проблемите, които са били повдигнати тогава. И аз мисля, че на едно от изслушванията може би си заслужава да разгледаме а, някои хора, които са били активни тогава. Например, докладчика Герхард Шмидт, но и хората, които са работили по техническите аспекти, те също така биха могли да ни помогнат. И накрая, едно нещо, което а, действа срещу нас е времето. Нищо не можем да направим преди а, лятната вакансия. И много трудно ще може да се направи нещо между днешния момент и март, когато ще почнем да се подготвяме за изборите. Европейски парламент ще направи редица проучвания, посещение на място, но едва ли ще може да се направи нещо преди да излезем в вакансия. А, ние би трябвало да се стремим към конкретни резултати. Да, благодаря благодаря, господин Коелю. Вие го казахте. Ясно е, че няма да се развият нещата във връзка с това разследване преди почивката. Ще трябва да работим непосредствено след лятната вакансия и когато сме готови на 5 септември ще проведем повторно заседание и да се възползваме от темпото, за да разработим стратегията. Продължаваме с дискусията. Господин Мораес има думата. Um, Господин председател, много се радвам, че започнахте с темата ешелон. Това е много поучителна тема. Този конкретен пример ни показва, че става въпрос за едно упражнение по набиране на информация. И един от проблемите с това упражнение е отново критерия, по който а, се работи а, по него, критерия зададен от секретарията, именно преглед на източниците и управление на очакванията. Един от проблемите, пред които бяхме изправени по времето, когато работихме по ешелони, колегите, които участваха тогава си спомнят, е, че тези а, агенции, а, които работеха по този въпрос, а, нямат шпиони, които се занимават с събиране на информация. Ние като парламент трябва да се справим с а, обвинения, при които примерно има съмнение за прехвърляне на данни и съмнения, които основателно а, занимават нашите граждани. Ние с пълно основание като парламент трябва да реагираме, но ние ще бъдем ограничени във възможностите си, както беше случаят с Ешелон, а, така че ще бъде трудно да отговорим на тези очаквания толкова по ешелон. Какво означава всичко това? По двата първи критерия, за които, които заложи секретарията, е, че трябва да бъдем откровени с гражданите. И списъка, господин председател, който вие току-що ни представихте за изслушванията, не включва НПО-та, така че може би трябва да ги включим и тях в списъка с, за изслушванията. Трябва да има прозрачност при тези изслушвания. И когато събираме информация, трябва съвсем реалистично да кажем на всички какво могат да очакват, защото има информация, която никога няма да можем да получим, както беше по ешалон. Господин Коелю и други колеги, които си спомнят ешалон, може би ще си спомнят, че има сфери, в които ние като парламент не можем да създадем а, някаква а, смислена допълнителна информация. Така че по а, точки 4, 5 и 6 а, административни мерки, съдебно, обсъждан, съдебно обжалване, политически препоръки по отношение на законодателството, корекция при нарушение на сигурността. Ние трябва да кажем ясно на гражданите какво можем да направим. Не искам да отнемам прекалено много време, искам да кажа само следното. Когато се занимавахме с PNR и SWIFT, в нашата комисия, Комисията по граждански свободи. Аз знам, че колегите от Комисията по външни работи също ще засегнат въпроса, но когато работихме по тези въпроси, казахме, че трябва да спазваме европейската а, рамка за защита на данните. И а, много от нещата, свързани с преноса на данни, а, попадат в рамките на такава рамка на а, службите, а, за намиране, набиране на информация. Всичко това се вмества в изискванията на тази рамка. Знам, че гражданите се тревожат, но не бива да създаваме прекомерно високи очаквания. Ние в крайна сметка работим с шпиони и оттам информацията много трудно може да бъде получена. Зная, че и сроковете ни притискат и въпросите ще бъдат в центъра на вниманието. Пресата също има големи очаквания към нас и към, нашето, към нашите изслушвания. Така че нека да бъдем реалисти, но малко да се опитаме да занижим очакванията, защото сме работили по PNR, работили сме по SWIFT, знаем какви са изискванията на нашите граждани в това отношение и трябва да, в крайна сметка, да излезем с нещо положително. Да, разбирам. Госпожа Вебер, заповядайте. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Благодаря за изготвянето на основните насоки за днешното обсъждане решенията все още предстоят. По време на нашето заседание ще бъдат взети те. Три съвсем кратки пункта, на които искам да се спра. Първо, каквито и да са реалностите, има и усещане по отношение на тези реалности. Ние представляваме непосредствено европейските граждани и определено отговаряме за начина по който се усещат реалностите за създаването на тези е, впечатления. Така че според мен е най-важният момент в дейностите през следващите няколко месеца по тези въпроси е да осигурим пълна прозрачност. Каквото и да се обсъжда тук, то трябва да бъде а, е, налично трябва да бъде споделено с европейските граждани. Има усещане сред гражданите, сред медиите, нагласи срещу правителствата на европейските държави членки поради позицията, която вземат някои от тези правителства и участието им в дейностите, за които говорим. Така че тези разочарования на нашите граждани трябва да бъдат взети предвид от нас ние трябва да покажем, че нямаме какво да крием. Независимо какъв ще бъде крайния резултат, и ние знаем, че ще е така, крайна сметка всичко се свежда до едно политическо решение. Но ние дължим на нашите граждани а, това. Трябва да им покажем, че искаме да се занимаем с всички факти. Искаме да ги разгледаме и да покажем какво е станало, независимо дали е от тази или от другата страна на Атлантическия океан. Като имаме предвид всичко това, аз много настоявам в нашите изслушвания и нека да бъдем откровени. Дейности като настоящото изслушване едва ли са крайната точка в нашето в изготвянето на някакви доклади. Някой може да се стои в кабинета и да си пише докладите, но не знам доколко това има отношение към темата, която разглеждаме, трябва да разгледаме и дейностите на нашите държави членки, не само на нашите партньори в Съединените щати. Трябва да се занимаем и с тези неща. И може би в този момент, когато непрекъснато говорим за споразуменията с Съединените щати, истината е, че в PNR и в SWIFT ние им дадохме всичко, което те поискаха от нас. Може би е дошъл моментът обаче в контекста на всичко това да започнем повторно обсъждане на темата за защита на личните данни. Тези неща като че ли ви изчезнаха от дневния ни ред. Благодаря ви, госпожо Вебер, за бележките. Настоявам обаче всичко, което се говори за програмата Призм, Призма, да бъде ясно, че хвърля светлина върху дейностите на някои държави членки. Така че това също ще бъде включено в обсъжданията в нашата комисия. Ще говорим за механизмите, за операциите, дейностите по програмата Призма, но и за практиката, практиките в някои държави членки, когато става дума за масово наблюдение на гражданите. Госпожа Албрехт, имате думата. Much, And... Господин Албрехт, благодаря, господин председател, благодаря. Уважаеми колеги, искам да благодаря на колегите, особено на колегата Карлос Коелю, които споменаха много важни факти, свързани с дейностите и препоръките по времето, когато са разглеждани тези въпроси. Благодаря и на госпожа Вебер за споменаването на обстоятелството, че трябва фактите да бъдат поставени на масата и гражданите трябва да се занимаят с тях. Мисля, че това е максимума, който можем да постигнем тук. Особено трябва да погледнем а, как работят институциите в нашите държави членки. Очаквах, че ще поканим и днес някои такива представители, за да започнем веднага да видим какво става след програмата, след като програмата Призма беше доби... обсъдена и в, ев... и в Американския конгрес, така че ние като Европейски парламент седмици и месеци по-късно си седим тук и си обсъждаме а, планове за работа. Още не сме и решили дори какъв ще бъде плана за работа. Не мисля, че трябва да се заблуждаваме, трябва да започнем с разследването, трябва да започнем да работим, защото гражданите ни сега искат да знаят какво става. Следователно, апелирам да не започваме работа едва в края на септември, а още от първото ни заседание след летните отпуски. Предстои едно много важно заседание и с участие на националните парламенти, защото аз искам да поканим колкото се може по-бързо представители на националните парламенти от комисиите за наблюдение, защото в крайна сметка те знаят какви са задачите по наблюдение и контрол. Те знаят как работят службите в съответните страни, така че необходимо е да чуем от тях информация за всички тези въпроси и да разберем какви са взаимоотношенията, какви са различните мерки за наблюдение, които се използват. Естествено, трябва да, да поканим и Европол и да разберем какво работят европейските агенции, европейските институции, какво знаят те за онова, което се случва. Според мене ще бъде изключително важно да настояваме пред нашите правителства, пред а, членовете на съвета и действително ще настоя съветът да изпрати ясно послание към представителите на а, полицията, на службите послание във връзка с изслушването, което се провежда. Мисля, че сега моментът е много подходящ да се сложат картите на масата. Трябва да се ангажират държавните и правителствени ръководители в Европа. Те трябва ясно да кажат каква е тяхната позиция трябва да се сложат фактите на масата, защото в повечето случаи съответното наблюдение, надзор над службите трябва да ни каже с какво са се занимавали. Както и господин Сноудън, също би могъл да бъде поканен тук. Е, има и други, като господин Маклайн, е, бившият сътрудник на SNTNT, който разкри е, как се събират данни, Томис Кракър, Томас Кракър, който разкри програмата за подслушване и набиране на информация, Кърк Вибер от NSA, бивши служители на NSA Бих искал да спомена и някои европейци, които подадоха сигнали. Но има и много представители на научните среди, които ще бъдат много интересни събеседници, тъй като са правени много значими проучвания за Европейския парламент. Гаспар Болдън е един от тях, например. Бих подкрепил и предложението на Карлос Коайо да поканим Гершни Шмидт, има и други, които наистина могат да ни помогнат. Не искам сега да изреждам дълги списъци с имена, но, както вече казах в самото начало, мисля, че трябва още сега веднага да започнем с това проучване, защото знаем, че компетенциите ни са ограничени. Не можем да ограничим националните служби. Мисля, че нашата комисия не се занимава с това, но имаме правомощия да проучим по какъв начин се третират нарушенията на закона, нарушенията и на договорите. И това е целта на нашето заседание. Ние трябва да се занимаем с взаимоотношенията на национално ниво, това, което се включва в обхвата на националната сигурност. И въпросът е дали става дума наистина за национална сигурност и дали всичко, което се прави в името на националната сигурност, все пак влиза в рамките на европейските договори. Дали няма някои възможности да се заобиколят тези фундаментални за Европа документи. Така че трябва да се заемем веднага с тази е, работа. А обществото трябва да знае какво правим. Необходима ни е подкрепата и на националните парламенти и те от своя страна също трябва да проведат своите собствени проучвания, защото в крайна сметка те прекрасно знаят с какво се занимават техните служби. Благодаря господин Албрек. Нека да напомня, че следващото заседание по това проучване е насрочено на 5 септември. 5 септември. Така че ще използваме на практика целия месец септември. В целия септември ще работим по това проучване. Следващото заседание е на 5. Също така настоявам на а, контактите с националните парламенти. Трябва да използваме всички възможности за сътрудничество с националните парламенти и ангажирането им с подобни разследвания в, тези, в тази тема. Сега господин Кикоп. Заповядайте. Добър ден, господин председател. Има едно известно състояние наречено лудостта в разгара на лятото. Това е едно по-скоро здравословно състояние, но в нашия случай го наблюдаваме и в Европейския парламент. Необходимо е първо да се запознаем с фактите, преди да започнем да работим по разследвания. Мисля, че комисията ни ще стане смешна, ако не процедира по този начин. В края на кращата има някои сфери на дейност, които са в прерогативите на Европейската комисия. трябва първо нещата да се разгледат и да се провери дали са нарушени свободите и правото на личен живот на европейците и дали има нарушение на договорите. С интерес изслушах списъка на евентуални свидетели, да го кажем така, който цитира господин Албрех. Списъка е наистина прекрасен. Аз също бих включил някой от тях. Дано да са живи още но има и хора, които, за съжаление, вече не са между живите и биха могли да ни помогнат. Ако Маркос Волф можеше да бъде поканен, щеше да ни бъде много полезен. А господин Владимир Путин е все още сред живите и той е един от бившите шефове на КГБ в Лайпциг, така че сигурно има интересна информация за дейността на КГБ през годините. Това е един от най-големите, една от най-големите заплахи за Европа, според мене. Така че ако тръгнем в тази посока, ще изпратим любезни покани на шефовете на нашите разузнавателни служби в държавите членки, независимо дали става дума за призъм или други програми, ДТС и така нататък, но вероятно те ще се окажат много заети с борбата с тероризма, организираната престъпност, кибератаките и така нататък. И не знам какво ще направим тогава. Те наистина са много ангажирани хора, имат интереси по цял свят, така че много се съмнявам, че те ще дойдат тук. Тоест, бих искал да сме наясно, че първо аз съм много ясно против всякакъв опит да бъдат поканени тук хора, които в момента се, се, са заподозряни в извършване на тежки престъпления. Господин Сноудън, мисля, че не би трябвало да бъде споменаван тук. Ще изпратим много погрешни послания към гражданите на Европа, ако а, изпаднем в такова а, положение. Мисля, че никоя политическа група не би искала да се обвързва с такова а, действие. Господин председател, законите за защита на данните трябва да се спазват, разбира се, и всяко нарушение на закона трябва да бъде разгледано внимателно и да бъде представено на вниманието на съответните национални институции. Но мисля, че това не е, е в правомощията на нашата комисия, а и Европейския парламент като цяло не би трябвало да се ангажира с такива неща. Господин председател, аз ще участвам в така нареченото а, разследване и ще помагам с а, някои а, <clears throat> а, полезни бележки, но а, ние като комисия едва ли трябва да подкрепяме тези организации да, а, и като се занимаваме с защита на гражданите, с а, борбата с тероризма, с защитата на демокрацията, трябва да сме наясно а, каква е ролята на различните хора в тази група при опазване на демокрацията. Благодаря. Благодаря на всички, взехме го предвид, всичко, което казахме, но а, нека да ви напомня, ние работим по мандата, който ни гласува парламента. Европейския парламент поиска да се проведе такова разследване именно на гореспоменатите основания. Да, гражданите на Европа са а, ангажирани с борбата, в борбата с тероризма, но факт е, няма съмнение, че една терористична атака или заплаха може да бъде е, едва ли може да бъде е, планирана в европейските институции, в европейските е, държави във вреда, в ущърб на Съединените щати. В крайна сметка има споразумения, споразумения подкрепени от европейските институции от Съединените щати. Така че извън стратегиите за борба с тероризма, трябва да кажем, че има основание това разследване да бъде проведено от Европейския парламент. Това е решение, което вече е взето и това е нашата задача. Така че госпожа Ернст, следващия оратор. <laughs> Um, Благодаря, господин председател. Много щеше да е интересно да дойде Владимир Путин, но май той не е подходящата фигура за целта, иначе би било много интересно. Мисля, че и по отношение на останалите би било любопитно, но сега сериозно, когато става въпрос за такива покани, нека политическите групи да имат възможност до края на, год... на седмицата да дадат своите предложения. Ето, ние предлагаме, например, да поканим представители на един проект, който завърши миналата година с доклад за борбата с организираната престъпност и тероризма и предлагаме като координатор Райнхолд Крайзел. Освен това, искам да споделя, че имаме дилема, а именно парламентът не разполага с класически анкетни комисии и съм съгласна, че пътят по който тръгваме не е идеален, но нямаме друг избор. Просто ние не разполагаме с инструмента анкетна комисия. Това, което малко ме притеснява е следното – не знам дали ще се здобием с всичко онова, което ни е необходимо за разследване. Знаете колко са ценни документите във всяко едно разследване, а предполагам, че ще се борим за всеки един от тях. Искам да подкрепя господин Коелю. Наистина е, опитът и резултатите от комисията Ешлан трябва да ни бъдат предоставени. Много е важно а, да се запознаем с трудностите, които те са срещнали и с техния опит. На второ място, действително ни трябва сериозен анализ. Аз лично се съмнявам дали ще получим всички документи и всички експерти, които поискаме ако до края на мандата си не сме в състояние да излезем с някакви изводи, ще сме се провалили, защото нашите граждани точно това очакват от нас, след като са разбрали, че масово са били подслучвани, че са били шпионирани политически институции и е, фирми. Така че за мен е много важно да постигнем истински резултати. За това не е зле да поговорим за фактора време трябва ни е, някакъв начин на управление, на администриране, е, който да съпътства следващото заседание на комисията. Трябва ни специална стратегия, не някакъв обикновен семинар или обикновено изслушване. А, по принцип, ако е, парламента беше национален, предполагам, че щеше да си съкрати лятната отпуска и да заседава две седмици само на тази тема. Ясно е, че никой няма да ме подкрепи, но аз бих предпочела това, вместо да си въобразяваме, че ще свършим работа, следвайки нормалния ритъм на парламента. Обедена съм, че ни трябва специална стратегия. Това е изключително важно, за да постигнем някакъв резултат. На следващо място необходима ни е и парламентарна стратегия. Как да стане това в резолюцията? Решихме, че договора SWIFT, както и договора за предоставяне на данни за пътниците, трябва да бъдат денонсирани. Как ще стане това? има, все още не сме е, постигнали рамковото споразумение за защита на данните с САЩ, но говорим сякаш то вече съществува. Дайте да седнем и да е, очертаем стратегия. Затова е и полезен днешният обмен на мисли. Освен това най-много се притеснявам, че ще преминаваме от документ към документ и от експерт към е, експерт. Ще се напълним с информация, но няма да имаме никакви резултати. А на хората извън парламента има е абсолютно все едно колко дълго и колко интензивно обсъждаме, и слушваме и четем. Те искат изводи, искат резултати. Ето това е най-важното за мен. Защото такъв скандал наистина е без прецедент в историята. Господин Бронкс, благодаря. Аз съм загрижен за агресивното събиране на информация, особено политическа информация или а, чувствителна за отделното лице, но аз съм по-загрижен от а, прехвърлянето на информацията, а, загрижен съм за това, че разследването а, може да не доведе до а, а, доказване на, на правонарушението, може да доведе до събирането на още лична информация, която може да създаде лост. В 2012 година британското правителство реши да създаде законодателство за проследяване на съобщения по телефони, британското правителство не успя поради най-добрата причина индивидуалната свобода, но те решиха, че не им беше нужно, защото щатите предоставят още по-подробна информация за съдържанието на информацията. Външният министр Уилям Хейг го каза в парламента и не го отрече. Много правителства е, изразяват политика на дискриминация срещу собствените им граждани аз не се тревожа толкова за това, че щатите събират информация за политическата дейност на държавите членки, но се опасявам повече а, за това, че ще предоставят тази информация на съответните правителства на тези хора, което може да доведе до уволняване. Така се случи. Полицай беше уволнен в Лив Ливърпул по подобни причини в 2009 година. Може би ще е по-добре да се предот да се противопоставяме на дискриминаторните политики, но всъщност това нарушава принципа на свободното асоцииране. Господин Фос има думата. Много благодаря. Искам да припомня на господин Морас, че трябва да се съсредоточим само върху тези възможности, които са реално възможни от правна гледна точка и какви политически варианти можем да изберем. Тоест, е, трябва да достигнем до някаква надежна база данни, надежна фактология по отношение на програмите за наблюдение спрямо трети страни или държавите членки и темата за послушванията. За всичко това ни трябва надежна фактология. Трябва да отговорим на въпроса дали са събирани само данни за осъществени контакти или за съдържанието на тези контакти. Дали е, тези данни са събирани с съдебна заповед или без съдебна заповед. Т.е. трябва да проучим законодателните основи, които съществуват в правовата държава и може би тайните служби са нарушили това е възможността за парламентарен контрол, след което трябва да направим изводите за възможностите за правна защита на гражданите. Трябва да установим дали е имало нарушаване на основни права на ниво държава членка или на ниво Европейска харта на основните права. И в крайна сметка трябва да разглеждаме по различен начин събирането на данни за економически шпионаж и събирането на данни за предотвратяване на опасности. Само така можем да стигнем до разумни изводи и да откликнем на реалистичните очаквания на гражданите. Благодаря, госпожа Ципел. Благодаря, господин председател принципният въпрос, който ние си задаваме, който задават и журналистите постоянно, е какъв би бил конкретният резултат. И сега като слушам приказките на политиците през последните дни, оставам с впечатлението, че много от тях изобщо не искат да знаят какъв е мащабът на цялата тази история. Ако не беше толкова тъжно, щеше да е смешно, защото отделни полиции, политици реагират на скандала призма с изречението «О, да, трябва да оправим защитата на данните» или трябва да пазим всеки гражданин по отношение на личните му данни. Това е направо смехотворно, след като се знае какъв огромен обем от данни са подслушвани. Не ни е необходимо някой да ни разяснява, че става дума за борба с тероризма. Естествено, всички го знаем. Някои колеги вече го казах, особено след септември 2011 година. Това е актуална тема. Обаче комисията Ешелон е заседавала преди това, тъй че е основателно мнението на някои колеги, че не става дума изключително и само за борба с тероризма, а и за економически интереси. Спокойно можем да наречем а, този акт економически шпионаж. Съжалявам, че е миналата седмица не успяхме да вземем решение за замразяване на преговорите с САЩ за търговско споразумение. Не, че не искам да си говорим с САЩ за в бъдеще, това би било смешно, разбира се. Но във всички случаи ни трябва време да направим крачка назад и да осъзнаем ситуацията, в която се намираме, защото очевидно от гледна точка на САЩ ние не сме техни приятели. Тъй, че естествено, че и за напред ще имаме сътрудничество с САЩ, но трябва да помислим на каква база и дали не прекаляваме с дареното им доверие. Искам а, много накратко да се спра и на договора SWIFT и на PNR, предоставянето на данни за пътниците. Като знаем какви данни се събират ежегодно, а, обемът е нараснал неколко кократно от времето на ешелон, започвам да се питам защо са тези отговор, договори, след като тези данни може би по съвсем други пътища са придобити от САЩ, а договорите са само прикритие и правно алиби. Така че смятам, че е погрежно да се каже, да се попита дали се спазват законите. Ами в САЩ има достатъчно закони, които дават възможност да се събират какви ли не данни. Миналата седмица някой каза, че дори личните писма се фотографират и се предоставят на тайните служби. Не самия, самото писмо, а плика, за да се знае какви контакти са осъществявани. Необходимо ни е някой да ни каже какво става. А, не ни е необходимо някой да потвърди че става въпрос и за економически шпионаж. Просто трябва да осъзнаем какво означава това. Нашият свят е толкова малък в днешно време. Каква е ролята на тайните служби? Минаха времената, когато трябваше да се предотвратяват войни или като европейка да кажа, да мина времето, когато се страхувахме, че руснаците утре ще ни застанат пред прага. Да питам каква е ролята на тайните служби, кой определя правилата и кой е в състояние да упражнява контрол за какво се използват данните, защото няма съмнение, че те могат да бъдат използвани за най-различни цели. И на последно място – Става въпрос не само за законодателството, което бихме могли да приемем в тази насока. Не, ние като Европейски парламент имаме задължението да проведем политически дебат по такъв принципен въпрос а, трябва да поговорим какви са задачите на правните служби, на тайните служби и да изясним въпроса за това какви последствия има от всичко това, с колко доверие трябва да влизаме в залите за преговори, колко да намалим доверието си, говоря не за търговското споразумение, а за PNR и SWIFT а и европейската система за а, съхраняване на данните на пътниците също вече е дискредитирана и би трябвало да сме доста сдържани и да помислим дали ще обсъждаме този въпрос по-нататък. Знаем, че не само САЩ шпионират, знаем, че и нашите страни се а, стараят. Госпожа Интвел. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Първо бих желала да се върна на няколко неща, които каза господин Кърхоп. В известен смисъл аз съм съгласна с него. Имаме много различни представи за това какво означава демокрацията. Тя е, е, е свързана с това гражданите да знаят какво правят е, правителствата им. Аз не съм за демокрация, в която правителствата имат не е, неконтролируеми и неконтролирани права. А, може да е, подаде оставка министър-председателя Юнкер във връзка с незаконно подслушване. И искам да повторя казаното от Ренат Вебер. Ние дължим всичко това на нашите граждани. Гражданите трябва да осъзнават всичко това. Парламент не трябва да задава въпроси за това дали да се провежда разследване. Съгласна съм с Карлос Коелю, че трябва да надграждаме върху вече направено от комисията Ешелон. Трябва да разграничаваме много ясно четири проблема. Единият е масивното шпиониране на гражданите за цели, които са изцяло неясни, които е, излизат извън, далеч извън обс обсега на тероризма и на друго. На второ място класическия шпионаж от типа на Джеймс Бонд също така. На второ място подслушването на служби на Европейския съюз. Това не може да бъде свързано с борбата срещу тероризма може би съм наивна, не знам. И четвърто, което е много важно, масовото като шпиониране е, от, е, от страна на американското правителство на граждани на Европейския съюз и готовността на американската страна да споделя данните. Но аз искам да знам какво ще бъде въздействието е, на решението на Великобритания да се изтегли от сътрудничеството в сферата на ПВР. Мисля, мисля, че трябва да се разгледа въздействието на всичко това върху споразуменията за пътническите данни, SWIFT и така нататък. И едно нещо, на което трябва да съсредоточим вниманието си е демократичен надзор върху разузнавателните служби, защото съществува разузнавателна служба на Европейския съюз. Това е Инсен, беше Сицен. Това е всъщност една, един пунктир, който свързва, който се свързва с с разузнавателните служби, имат ли те оперативни задачи. За нас това е неприемливо. Всяка държава членка и всяка държава изобщо има някаква форма на надзор върху а, разузнавателните служби. И ако имаме ние такава служба, тя трябва да бъде форма на демократичен надзор. Някой каза, че нищо няма да получим, нищо от тайните служби в, в комисията на ЦРУ а, имаше представител на италианските служби, който а, даде показания. Мисля, че той е в затвора или на заместника му е в затвора, но това, което е важно е, че е необходимо да решим проблемите, които сме посочвали толкова често. И това е проблем на юрисдикции, на подсъдност между... на юрисдикция. Штатите смятат, че те имат юрисдикция върху целия свят. И аз не съм съгласна, не може закона на една държава да има примат върху нашия закон, върху нашите закони. Сега няколко няколко практически въпроса по графика. Питам се защо трябва да го да докладваме през декември, защо да не бъде през януари и февруари, защо да не си дадем тези допълнителни два месеца, тъй като има нямаме много време. Съгласен съм с това, което беше казано за, като препоръки за изказващите се. Мисля, че също така националните парламенти ще правят някакви проучвания. Не, и накрая не смятам, че ще бъде много полезно да се отиде в Вашингтон. Аз много пъти съм ходила в Вашингтон а, и резултата винаги е бил нулев и искам това да се примахне от програмата. Благодаря ви. Господин Пилкер, имате думата. Благодаря. Съгласен съм, че трябва да се опитаме да установим фактите, доколкото това е възможно. Особено по отношение на програмите и изказванията, които те първа подлежат на проверка. Трябва да обсъдим въпросите, които се повдигат и от медиите но все пак трябва да се придържаме към фактите. Това трябва да бъде първото, да изясним фактите, да поставим фактите на масата. Не бива да правим грешката обаче, само да анализираме нещата, да провеждаме изслушвания едно след друго и да видим кой е участвал в всичко това. Знам, че в миналото сме канили какви ли не експерти. Ако провеждаме само изслушвания, няма да стигнем до никакви решения. Трябва да използваме всички възможности и то колкото се може по-бързо, за да направим необходимия анализ. Ние трябва да насочим вниманието, именно външния свят очаква от нас да а, посочим някои мерки. Трябва да бъдем активни, да направим предложения за онова, което можем да направим ние като Европейски съюз и това, което ще можем да направим в бъдеще, за да се противопоставим на този шпионаж. Става въпрос и за политически и за финансов шпионаж – как Европейския съюз може да се защити от всичко това. Така ние ще защитим своята економика, ще защитим иновациите в Европа. Ако не успеем да си гарантираме едно помещение, което не се подслушва, за да водим нашите обсъждания, тогава какво правим? Това са реалностите в Европа. Трябва да бъдем активни и трябва да помислим как да създадем, примерно, някаква европейска институция, агенция, която да се бори с шпионажа, антишпионаж, т.е. институция, която да противодейства на шпионажа. Трябва активно да помислим защо на практика всички имейли минават през Съединените щати. Трябват ни специалисти по информационни технологии, за да разберем как можем и то много бързо да създадем е, една служба в Европейския съюз, да създадем такива облачета в Европейския съюз и да изпълняваме е, тази дейност по правилата на Европейския, да извършваме тази дейност по правилата на Европейския съюз, вместо всичко това да минава през Съединените щати, където е, правилата са други. Също така трябва да помислим, че Съединените щати са и наш партньор. Не бива да разглеждаме Съединените щати само като противник. Трябва да анализираме фактите и да видим как в бъдеще бихме могли да си осигурим сътрудничество в сферата на сигурността, което да се подчинява на общи правила. Това са е, причините да действаме активно и да разглеждаме въпросите за сигурността и сътрудничеството по един много по-различен начин в бъдеще. Това искам да кажа. Съгласна съм, разбира се, с казаното тази сутрин, но трябва да избягваме само анализите, само изслушванията, защото трябва да отговорим на очакванията. Трябва да предложим нещо конструктивно, мерки, които да защитат Европа в бъдеще и да помислим за това как да се прехвърлят, пренасят данните, които да отговарят на нашите собствени правила. Благодаря в всичко казано до тук. като че ли, от всичко казано до тук, ние като че ли доста прибързваме. Трябва много внимателно да обмислим нещата. в вестниците, в пресата се появяват най-различни слухове. Разбира се, това е само върха на айсберга, но трябва да съберем доказателства. Много е важно да разполагаме с конкретни доказателства. Говорихме за трансатлантически Европейски комитет от експерти. Мисля, че идеята е прекрасна и трябва да обвържем а, това с дейността на Комисията по а, граждански свободи. ние трябва да участваме активно в един конструктивен подход към реалностите. Трябва да осигурим и приемственост и преди лятната отпуска, мисля, че ще бъде добре да получим едно кратко обобщение на работата на комисията Ешелон. Така, щото през есента да можем доста по-бързичко да продължим работата. А, като имаме предвид сроковете, важно е да създадем тези е, контакти с националните парламенти преди лятната отпуска. А също така е много важно да не говорим само за службите. Естествено, темата е важна, но трябва да говорим и по други въпроси. Връзката с економическото и военно измерение, например. Трябва да поканим експерти, които биха могли да говорят за тези връзки. Става въпрос за експерти от научните среди. Можем да обсъждаме такива въпроси с тях. Тук има и економически елементи. И това е изключително важно в рамките на пазарната економика, свободите така че, според мен, е, тези въпроси също трябва да бъдат взети предвид. И по-конкретно контактите с частни фирми, които активно работят в тези сфери. И Последно, говорим за сътрудничеството с националните парламенти в рамките на Европейския съюз. Мисля, че ще бъде добре да влезем във връзка с колеги от парламента на Съединените щати, защото колегите и там проявяват интерес към тези въпроси за тях. Тези въпроси също са важни от гледна точка на правата на гражданите, както и за нас. Така че Онези, които са участвали в програмата Призма и конгресмените биха могли да ни кажат много по въпроса за тези програми и мисля, че за нас това ще бъде полезно. Благодаря, господин е, председател. Аз прегледах доклада на Ешалон като се подготвях за това заседание, имам усещането за дежаво. Резултатите и препоръките е, според мен са много подобни е, на това, за което говорим сега и съм съгласна, че тези препоръки така и никога не са били изпълнени. съдържанието на този доклад все още е актуално и е абсолютно по темата. Не зная дали разбрах правилно, като казахте, че се надявате, че а, набирането на фактите и картирането на информацията може да се направи максимално бързо. А, през май а дори през януари или февруари няма да сме напреднали много в е, набирането на информация и всички политически заключения, които трябва да бъдат изтегляни от всичко това. Разбира се, много нещо се изприказва през последния месец, е, много се изписа, но най-общо става дума за масово наблюдение и подслушване. И ако следваме принципът, тъй като става дума най-вече за чужденци, е, е, националното законодателство и гражданите на страната, това много не ги засяга. Но трябва да говорим с националните парламенти. Това е абсолютно задължително. Там си има съответните комисии и се радвам, че в Уестминстър най-после беше назначена комисия, в която участват народни представители, а не, не назначена от министър-председателя, който, когато е, така да се каже, и хляба и ножа. Така че системата се променя Миналата седмица участвах в един дебат и наистина очаквам се за тен дъх какво ще стане в обсъжданията в Уестминстър. Там също се правят разследвания, също се разкриват много данни за GCA. Но така или иначе, не бива да из да изкараме месеци, в които събираме данни и накрая да не излезе нищо. Искам колкото е възможно по-бързо да видим какви са заключенията от пакета, от законодателството, което ще се опитаме да разпишем, от дипломатическите и политически усилия, които би трябвало да бъдат направени. Желая успех на онзи, който ще се наеме с писането на този доклад. Е, Доклада ще бъде огромен, но не бива да а, си даваме безкрайно много време. От една страна, разбира се, трябва да работим коректно, но от друга страна не можем да си позволим безкрайни срокове. Трябва да стигнем до заключения по някакви оперативни въпроси по тези е, теми. Благодаря. Мисля, че става съвсем очевидно, че се коментира графика, всички ние осъзнаваме, че сме изправени пред е, огромна ситуация, която не можем да изчерпим до края на нашия мандат. Времето е много важно. Европейските граждани очакват нещо от Европейския парламент. Ни би е трябвало да предоставим нещо някакъв смисъл смислен отговор в рамките на мандата на Европейския парламент. Именно за това първият график беше определен до края на тази година, защото първите месеци на 2014 година се очаква да бъдат посветени на ам, ам, кампанията, на избирателната кампания. Естествено, може да се удължи срок. Ще видя в председателския съвет дали ще може да се направи това, но нека да направим всичко, което е по силите ни, да работим усилено през следващите няколко месеца, за да може да имаме не само стратегия, но и план за посещенията, за заседанията през октомври, ноември и декември, за да можем да се срещнем и да внесем темата на пленарното заседание в Страсбург, да може да разгледаме и програмите на Европейския съюз. Е, е, е, господин Тавареш има думата. Благодаря, господин председателю. Ние общо взето сглобяваме пазала и това не е много трудно, защото пазала е направен така, че да се се си пасват парченцата. Спомням си, когато работихме по SWIFT и PNR, американците казаха, че е, не е, се занимават с тези данни а, американците казват, че не слушаме отделни телефонни, телефонни разговори, ние следим схемите. Да, това не трябва да. Е, всъщност не, не се а, е, контролират данните на пътническите списъци. Всъщност се прави нещо, което е в съседното чекмедже. че. всички данни обаче са знани, когато питаме дали данните на SWIFT се кръстосват а, с други данни. Отговор беше не, но той вероятно не е бил а, не е бил откровен от страна на трети правителства и на нашите правителства. Сега, а, нека да видим а, скандала с самолетите от а, миналата седмица. Нашия а, министр каза, че имало технически проблем. Това е същия министр, който беше министр на отбрана промяната по време на извънредните а, а, изселвания а, на хора а, в а, затвори, а, където те са били измъчвани. Ако има а, самолет за Боливия, това е технически проблем. Нашите правителства се правят на скандализирани, но искат да се затвори страницата, колкото е а, по, а, възможно по-бързо. И Европейската а, е, комисия ще се направи на скандализирана. Нека да видим каква беше реакцията на а, е, изпращането на затворници в а, е, лагери също така. Вижте какво стана с разграничението между разследване, разузнавателни данни и правоприлагане. И сега имаме резолюция по призъм. В точка 15 се казва, че трябва да се създаде европейски еквивалент на смесените парламентарни комисии. За мен това е от жизнено важно значение. Ние е, тук изслушвахме Европол при закрити врата и публично. Не съм, не съм убеден, че тази информация беше е, вярна. Аз не знам дали Европол ни е спестил информация. Национал... Агенцията за национална сигурност изпуска информация, но това е техен проблем. Какво ще стане, ако Европол ни спестява информация, както подозирам, че те правят. Аз не знам дали Сноудън е герой или предател, но а, основната причина, поради която ние сме тук, е, че обществеността трябва да вземе това решение. Има промяна в парадигмата на разследванията. Не трябва да се ангажираме с същата хореография, както преди. Първо има подозрение, след това те се установяват правилни, че са верни, след това става скандал и след това обаче ние се съгласяваме да продължим продължим да, с дейностите си след американския SWIFT. Има европейски SWIFT и след американски пиенар има европейски енар. Да, ни обичаме да разследваме, но е необходимо да се отчитат политическите последици. И аз се надявам, че през декември или през януари ще се вземат решения в тази комисия, които ще разгледат политическите последици. Господин Ромеро. Госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Искам още веднъж да изтъкна парламентарното измерение на анкетната комисия, защото нашите граждани очакват от нас да хвърлим светлина върху събитията целият този списък от гости, които искаме да поканим и да изслушаме представители на разузнавателни, на тайни служби, НПО-та, официални организации, неофициални, мисля, че графикът ще стане твърде наситен. Може би е по-разумно да включим по-скоро представители на Американския конгрес. Те не са на същото мнение като официален Вашингтон. Госпожа Интвелт каза за пътуването в Вашингтон. Винаги сме се срещали с правителствата във Вашингтон и никога с представителите в Конгреса. Ако, а когато сме ги канили тук, отговорът е бил, че не им позволяват да пътуват в чужбина. Самият американски конгрес има своя комисия за официални тайни. Ние нямаме такова нещо. Самите конгресмени и по-рано са реагирали. Господин Коелио вече каза, че а, ситуацията не е нова. Глобализацията, масовостта може би ни дезориентират, но това е проблем, който съществува от години. Ето защо смятам, че трябва да подсилим парламентарното измерение и да поговорим с американските конгресмени какво и защо става. Те не познават нашата стратегия, нашите закони, нашето виждане за а, лична, лично пространство и така нататък. Няма да е лесно, но трябва да се получи диалог. Ние като депутати, естествено, трябва да изпълняваме използваме хора, които не са обвързани с правителствата си. Те ще бъдат. Тук стана дума и за информаторите. Те трябва да бъдат предпазвани. Всеки информатор би могъл да бъде полезен за нас. De, de Google, porque piensan que, que канихме представители на Google, на Microsoft, когато ни трябваше информация за нещата. И в случая отново ни трябват хора, които да ни информират, представители на бизнеса, компании, защото правителствата няма да ни кажат кой знае колко. Знае много добре колко са не прозрачни. Това е и същината на тайните служби, на разузнавателните служби. Трябват ни експерти, трябват ни хора, които разполагат с информация, трябват ни конгресмени от Вашингтон. Много добре знаем, че когато дойдат членове на национални парламенти, които се занимават с тези теми, които са запознати с материята, тогава резултатът от работата ни е добър. Така е било поне в миналото. Може би няма паралелни анкетни комисии но в немския, в френския, в британския парламент има хора, които са експерти и се занимават с тези теми и за нас е много важно да влезем във връзка с тях и да се изслушаме взаимно. Освен това имаме някои различни концепции. Например, човекът, който сигнализира, който подава първия сигнал, е плод на англосаксонската правна култура. Ние не познаваме такава фигура. Примерно, когато се подаде сигнал за укрити данъци или нещо такова, това е добре, но когато се издават а, държавни тайни и става въпрос за прав... човешките права, тогава вече правителството гледа на това зле най-сетне трябва да осъзнаем, че трябва да откликнем на очакванията на гражданите. Естествено, че те нямат нищо против борбата с тероризма, но имат правото да бъдат информирани за стратегията, с която се води тази борба. Това трябва да влезе в нашия доклад. Наистина трябва да се опитаме да очертаем много сериозна стратегия и да разговаряме с щатите и с Конгрес. Господин Диас. Мисля, че не бива да забравяме и мандата, който ни дава резолюцията. Става въпрос за пет точки. Първо, разследвания. Тук трябва да се определят отговорностите, изискванията, а, нарушенията на целия този шпионаж, следствие на целия този шпионаж на човешките права. На следващо място са правните въпроси, включително и такива за компенсации анализ на риска и пета точка препоръки. Това е мандата, който ни дава препоръката, не повече. Аз се присъединявам към казаното от госпожа Латфорд. Мисля, че по-добре е да се концентрираме. Разполагаме с много малко време за да свършим цялата работа, която се предлага сега тук. Затова смятам, че трябва да постъпим последния начин. трябва да се опитаме да се здобием с необходимата информация, без обаче да се ровим в подробности, за да не се изгубим в тях. Мисля, че посланникът на САЩ непременно трябва да бъде изслушан тук и то в началото и в края на работата на анкетната комисия. Мисля, че това е важен сигнал към гражданите, който ще им покаже, че сме бдителни и освен това, че е, изразяваме своя политически протест и изискваме поемане на отговорност. Мисля, че най-лошото, което може да се случи, случи е да се опитаме да работим във всички посоки задълбочено и изчерпателно, защото това не е възможно за краткото време, с което разполагаме. Още повече, че трябва да си поставим и срок за препоръките. ама Благодаря. Трябва да призная, че съм доста задачен. Като слушам колегите, Разбира се, всеки си има мнение, но се опасявам, че това, което ще кажа, няма да прозвучи много позитивно и се извинявам предварително, ако ви се стори доста критично. Позволете да започна със следното. Имам чувството, че вече изгубихме инерцията и не бива да подценяваме това. Позволете да ви кажа какво е моето усещане през последните седмици, особено откакто говорим по тези въпроси а, и след Страсбург. Имам чувството, че сега, когато ще договаряме споразумението за свободна търговия с Съединените щати, не искам отново да започвам с тази тема, но искам просто да ви обясна как се чувствам. В пленарна зала обсъждахме резолюция, с която парламентът, Европейския парламент да реагира на онова, което се появява в медиите. Всички твърдят, че европейското обществено мнение е шокирано и тъй нататък. Какво стана обаче? Денят преди гласуването в Европейския парламент по собствената му резолюция, вече се чуваха изявления от ръководителите на някои държави членки или на държавата членка – след това беше е, направено изявление и от страна на президента на Европейската комисия, че ще започнем преговорите с Съединените щати, е, без дори да се изчака е, становище на парламента. Не искам да надценявам нашата роля, нашите, нашето влияние и така нататък. За мен обаче всичко това беше много значимо. От една страна имах чувството, че ми удариха шамар от практиките на Съединените щати, но след това получих още един шамар от моите институции, от Европейския съюз, които дори не проявиха уважение към това, което правим. Така че да се опитаме да постигнем някаква по-реална перспектива в това, което смятаме да правим и което ще правим. И затова имам някои въпроси. крайна сметка това е и е, темата на нашия дебат. Първо, каква е реалната цел на това разследване. Дали го правим заради медиите, за да покажем, че реагираме по някакъв начин, или го правим за да получим нещо съществено. Искрено се надявам, че го правим с цел получаване на нещо съществено. Имам чувството обаче, че няма да можем да отговорим на потребностите. Карло Ромеро вече го каза много красноречиво, а и други го казаха. Гражданите имат право да бъдат информирани. Това е така. Правителствата не ги информират, така че задачата трябва да изпълним ние. Ако ще ги информираме, обаче трябва да го направим както трябва. А не бива да създаваме само някакви очаквания, които в крайна сметка, на които в крайна сметка не можем да отговорим. Това не е в интереси на парламента. Той ще изгуби своя статут, ще изгуби, своя. ще изгуби доверието в себе си. Тоест, необходими са ни резултати и последствия. Задавам си въпроса, как Какви биха могли да бъдат тези конкретни последствия? Какви правомощия имаме, за да говорим за последствия? Така че, според мен, е трябва още от самото начало да си поставим конкретни цели. Какво искаме да постигнем? Каква е нашата цел? И, освен това, по най-подходящият начин да разкажем за тази, тези свои цели, без да създаваме изли, излишни очаквания. Опасявам се, че се повтарям. По отношение на последствията, ще бъде, според мен, много добре в едно експозе да очертаем реалните правомощия и възможностите на Европейския парламент в това отношение. Изобщо имаме ли някакви правомощия? да направим нещо. Защото така ще кажем какъв може да бъде очаквания резултат, какви могат да бъдат последствията. Второ, в състояние ли сме? Можем ли да го направим? Чухме много неща за програмата за работа и с цялото си уважение си задавам въпроса в състояние ли сме да я изпълним. Знаем колко сме претоварени всички ние с а, всички останали задачи. Съгласен съм с казаното от Корнелия. Трябва, може би, да създадем някаква паралелна структура, ако това се налага. Друг колега изказа опасения, с които аз съм напълно съгласен. Има опасност цялата тази история да отмре, да се забрави и отново тук на карта е поставена нашата добра репутация. И накрая, господин председател, по отношение на поканите. Спомена се евентуално възможност да поканим американския посланник. Това ли ни е работата? Да чакаме американския посланник да ни каже – какво се прави. Мисля, че и аз мога да ви кажа и всички ние сега знаем точно какво ще ни каже. Независимо дали ще дойде в началото или в края, няма значение, но това ли е целта на работата на нашата комисия? Да поканим американския посланник. Мисля, че тези предложения се правят че предложенията, които се правят за включване на Конгреса, са полезни. Аз бих направил още една крачка и бих отишъл по-далече. Гражданското общество и в Съединените щати, и в Европейския съюз трябва да участват в нашето а, м- разследване. И накрая, господин председател, последно по поканите. Може би ще ви прозвучи като провокация, но в Страсбург чух, че казахме, защо да не, че се каза, защо да не поканим президента Обама. И веднага реакциите бяха, бе да не сте луди. Да, може би идеята наистина звучи малко налудничево, но това е сигнал. Не бива да се чувстваме, не знам как да го кажа, не бива да да не каним хора, за които си знаем, че няма да дойдат. Но самия факт, че сме ги поканили, вече е послание. И господин Сноудън и така нататък. Всичко това е много важно. И последно, външната политика. Знае, че нашата комисия не се занимава с тези въпроси, но все пак говорим за целите, резултатите, последствията. Така че трябва да имаме много задълбочено обсъждане какво, за това какво означава всичко това в аспекта на външната политика и взаимоотношенията с Съединените щати. Това са важни аспекти и за парламента, и за бъдещето, и за доверието в парламента и мисля, че не преувеличавам, като го казвам. Благодаря. Господин Уотсън и след това господин Богети, но Позволете да кажа напълно убедено, да, ясно е, че този огромен по своята важност въпрос няма да отмре. Имаме задача, която трябва да изпълним. Тя трябва да бъде изпълнена и от политическа, и от парламентарна гледна точка. Така че трябва да направим оценка не само на въздействието, на всичко, на това, което се разкри по призма за въпросите за надежността на американската администрация като партньор в преговорите с Европейския съюз. Тук има много въпросителни. Това, с което се занимаваме, преговорите, които се водят в момента, споразумението за инвестиции и търговия, това е нещо много важно, но ние представляваме гражданите и трябва от политическа и парламентарна гледна точка да направим оценка на това масирано подслужване, шпионски програми, които нарушават правото на личен живот на европейските граждани. Независимо дали те са свързани или не с тероризъм, с стратегията за вътрешна сигурност, за борбата с тероризма. Защото очевидно е, че няма никаква връзка между онези разкрития, които излизат сега от тази масирана практика на подслушване и тероризма. Имаме важна задача и парламентът трябва да приключи е, дебата и да даде възможност и комисията и съветът да се ангажират с това разследване. И преди да определяме срокове, трябва да кажем, че продължаваме на 5 септември. Следващия горител е господин Уотсън. Благодаря, господин председател. Аз говоря като представител, който представлява района на Челтнам, където се намира централата на говорителите на британското правителство и където е Темпура, трансатлантическия център за прихващане. Също говоря като човек, който в преди 12 години беше председател на тази комисия, когато започнахме разследването по ешелон. Струва ми се, господин председател, че набирането на данни е в учебниците на всички тайни служби по света, откакто те съществуват. Трудностите в днешно време обаче са свързани с напредъка на технологиите и нашето право. Според член 12 на Универсалната декларация за човешките права, никой не би трябва да бъде обект на намеса в личния живот, в дома или в кореспонденцията му и Европейската конвенция за защита на човешките права в член 8 казва, че не може да се прониква в личната кореспонденция, освен тогава, когато това е разрешено от закона или в интерес на националната сигурност и безопасност. И в рамките на Европейската рамка, а, харта за човешките права се казва, че а, всеки има право на справедлив процес а, за конкретни, а, а, по конкретни обвинения и по правилата, заложени в закона. Струва ми се, господин председател, че онова, което се прави е в интерес на обществената сигурност. Убеден съм, че международните в международен план престъпниците работят по един а, много а, а, префинен начин, трансгранично, но не съм убеден, убеден, че има законна основа, законно основание за онова, което правят правителствата. Задава се въпроса как може правителствата на чужди страни да шпионират нашите граждани и какво е сътрудничеството между правителствата, без да има необходимия демократичен контрол и надзор върху това. И ми се струва, че целта на настоящото разследване трябва да бъде именно това. Каква информация се събира, за какви цели, от кого и а, по чие нареждане. И мисля, че можем да се занимаем също така с препоръки за постигане на консенсус сред европейските правителства по тези въпроси. Създаването на възможности за сътрудничество между тях и най-важното изграждането на необходимите методи за демократичен контрол и надзор на това, което се прави. Комисията би трябвало също така да помисли дали не се налага промяна или приемането на протоколи а, по различните международни конвенции, които обхващат тази проблематика, така защото те да бъдат актуализирани а, от гледна точка на новите технологии, с които се работи. Така че според мен това са само предложения за а, някои от дейностите, с които би трябвало да се занимае нашата комисия. А, налага се да напусна и се извинявам, господин председател, че ще се наложи да излеза. И така, последния оратор, господин Богецио, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. това беше. Това бяха едни първи информации, които научихме от медиите, но те рисуват една картина като по Оруел просто човек осъзнава, че съществува една глобална, структурирана система за контрол. Контрол върху отбраната на свободните страни срещу а, ислямистката заплаха. Осъзнаваме обаче, че същата тази система упражнява контрол и върху финансови данни и економически данни. Това вече е огромен проблем. Знаете името на професор Костарт. Това е един от пионерите в борбата срещу наркотиците и той твърди, че банките всъщност са част от кръговрата за пране на наркопари. Но сега искам да се попитам дали цялата тази събрана информация, за която научаване е послужила за спасяване на Европа от някакви тежки заплахи защото въпреки местните и национални закони съществува финансов кръговрат за пране на, прани, на пари и той не е спирал. Така че и експерта, за който споменах, направи препоръки в ООН и почти не му обърнаха внимание. Затова искам да кажа следното проблемът, с който се занимаваме тук, не бива да се разследва като влизаме в ролята на комисия от САЩ, току-що научила, че някой следи всички данни на европейците. Защото ако бяхме в Штатите, сега Конгресът щеше да се е събрал, нямаше да има лятна вакансия и до сега да са направени разкритията. За това, защо пък да не поканим тук господин Сноудън? Трябва да го поканим тук. Трябва да изслушаме всички засегнати страни. А за целта ни е необходим много е, строг план и график. Мога да си представя и сътрудничество с президента на САЩ. Не бива да се плашим пред нищо, защото Задачата, която си поставяме е високо благородна. Ние просто защитаваме законните интереси на своите избиратели. Затова непременно трябва да разберем какви са били целите на този глобален контрол. Трябва да разберем кой е, стои зад колисите, коя суперсила. Не вярвам това да е лично господин Обама. Също така трябва да решим какви защитни мерки трябва да предприемем, ако въобще сме в състояние сме го направили. Сега никой не знае дори дали няма подслушватели в бюрото, в офиса на председателя на парламент. Okay, thank you, colleagues. Благодаря ви, колеги. Ако няма някой друг, който би искал да вземе думата, Бих желала от името на председателя Лопес, искам да обобщя със следното предложение. Първо, във връзка с правомащията и мандата на базата на това, което беше прието на пленарното заседание и на днешните изказвания, предлагам секретарията да изготви проекто текст, да се формулират съвсем точно повдигнатите въпроси, да се опитаме да уточним през следващите две седмици мандата, правомощията. След това във връзка с календара секретарията е изготвил списък от 12 дати на заседание до края на заседанието. Първото е 15 септември след обед. 5 септември, извинете, някъде между 23 и 25 септември, но датите ще ви бъдат разпратени на всички. Във връзка с изказващите се, всички, които имат конкретни предложения за поканени оратори, моля да ги изпрати на секретарията, който ще изготви пълен списък, а ние ще преценим колко време ще имаме. Аз искам да предложа нещо лично, след като прочетох изявление от а, ръководителя на Агенцията за национална сигурност, господин Кейс Александър. Искам да ви напомня, че комисията покани господин Чертов, който беше шеф на вътрешната сигурност. Това е нивото, към което се целим, така че с ваше разрешение бих желала да го поканим през септември. След това във връзка с е, основна информация. Е, предлагам да поискаме повече е, следните проучвания, които да опишат фактическата ситуация, приложимото американско право, програмите на затворите, националните закони, националните системи за надзор в Съединените щати. Просто да очертаем какво търсим, какъв е проблемът вторият е, информационен доклад, към който искам да получим е какво се прави след доклада за ешелон. Също така бих желала да получим кратка информация за Инсен, какви са правомощията им, какво правят, какво не правят, на кого са подчинени, какви механизми за надзор има там Четвърто предложение би било да помолим секретарията да изготви списък на лица за връзки в националните парламенти, особено в парламентите, където се провеждат разследвания и в Конгреса, където се правят публични изявления. Може би това трябва също така да бъде включено в нашата работа. Това бяха моите предложения. Съгласни ли са членовете на нашата комисия? Господин Тавариш иска думата. Съвсем накратко искам просто за протокола да се знае. Аз искам да поканим нашия човек в Вашингтон в програмата SWIFT. Комисията никога не ни разреши да говорим с този човек. Аз не зная дали в SWIFT е, има някакви намеци за прехвърляне на информация от една в друга страна. Бихме желали а, е, да имаме достъп до това лице, естествено при закрити врата. Да, съгласна съм, но аз бих искала да помоля всички групи и тримата, председатели, е, тримата представители на АФЕД да представят в писмена форма техните предложения. Ще се опитаме да вместим тези предложения в на нашия график до края на годината. И ако всички сте съгласни с тези предложения, тогава ще продължим така, с което закривам заседанието.